Dear colleagues, we can start our meeting. Колеги, нека да започнем. И започвам веднага с точка 1, приемане на дневния ред. Ако е, нямате възражение, можем да приемем, че той се приема без изменения. Втора точка са съобщения на председателя. от мисията на нашата комисия. Става дума за делегацията на парламента за КОП-20 в Лима и делегацията за Европейската агенция за ЕМА Следващото ни заседание ще е за презентацията на комисията за предложенията за ГМО. Ще имаме в понеделник, 22 юни, съвместно изслушване. Сега имате превод на 22 езика и заседанието се предава по интернет. Трета точка препоръките на координаторите от 20 май. Те са ви изпратени по електронен път. Ако не възразявате, ще ги е, приемем. И сега преминаваме към четвърта точка. Доклад до комисията за е, текущите преговори между институциите за средни горивни инсталации. В Страсбург миналата седмица се проведе първия триалог, парламент, съвета и комисията, където се разгледаха най-важните въпроси по предложението и макар, че има голямо разстояние между съвета и парламента, се постигна споразумение да се е, продължи с, с тези въпроси на техническо ниво преди втория триалог, който ще се състои на 2 юни. За новите храни, ако помните, последния път е, решихме и на третия триалог направихме предложение към съвета за двата основни въпроса, които дискутираме до сега първо списъка за новите храни и също въпроса с клонирането. Въпросът беше дали да имаме текст в пълен член или в а, а, текст към преамбюла. Предложението ни бе отхвърлено от съвета и за това започваме отново дискусии при второто четене. И сега преминаваме към пета точка от дневния ред. Е, е, гранични стоености за емисии, за е, двигатели с вътрешно горене. И тук сега имаме проекто доклада с нашия докладчик Елизабета Гърдини и давам думата. Си, грация. Allora, intanto brevemente per ricordare che siamo di fronte a un Благодаря. Съвсем накратко става дума за регламент, който ще замести регламент 9768. Предложението идва от комисията. Нов законодателен текст за намаляване на замърсяването от превожни средства които се движат извън пътищата. Тук отчитаме и стандартите на щатите, е, вкарват се нови категории, нов, е, нови разпоредби, примерно за трактори с е, мощност 23 до 55 кВт, а също и двигатели за плавателни съдове по вътрешните водни пътища, търсиме да създадем, целта е да се създаде една а, дългосрочно устойчива регулаторна рамка. И искам да започна с думите, че предложението на комисията като цяло е добро. Можем да работим по него и както винаги, можем после да търсиме подобрения, като е, отчитаме характерните особености на сектора и различните видове двигатели, които се застъпват от предложението. 44 изменения подаваме, като най-важните от тях така ще очертая само ключовите области, няма да минавам през всички изменения. Но първото, което искам да коментирам е за резервните двигатели. Аз съм за това да върнем разпоредбата, която се съдържаше в предходния регламент 9768. Тук в Имко се говори за датата на производство на съответния двигател, но не мисля, че ние можем да се съгласим с предложението на комисия Имко, защото да, като по принцип тя не е лоша, можем да се съгласим, но не можем да застопоряваме дата на производство, когато става дума за резервен двигател. Можем да сложим нещо като срок 15 години или 10 или т.е. да има изискване определен двигател да трябва да бъде е, сменен. Мисля, че това би било е, решение. А що се отнася до помощните двигатели, там вече е, срока може да бъде по-дълъг, примерно да се отчита цикъла на живот на определени а, двигатели, за които за едни е къс, за други доста по-дълъг. Също така инвестициите за амортизиране и техническите новости. Това са неща, които също трябва да се отчитат. Има изменения за преходния период Тоест, трябва да направим така, че всички дружества, които се засягат от е, регламента, има е, дружества, които е, произвеждат цялото превозно средство, но има такива, които произвеждат само двигателите. Да направим така, че те да могат да се съобразят с изискванията, а поради тази причина е необходимо да има и преходен период и то достатъчно балансиран. Подвижните кранове, това е един сегмент от пазара и там трябва да добавим 6 месеца към преходния период, т.е. той да стане 12, защото тези машини са много специфични, подвижните кранове тук е свързано и проблемите с е, размерите им. Те също така имат своите особености за транспортиране по пътищата. Така че, а също така да не забравяме, че те се произвеждат и продяват в много малки количества, така че трябва да се отчете това. После, за малките и средни предприятия, ограниченията ще доведат до известни проблеми. Те ще трябва да търсят разработка на нови двигатели, за да се съобразят с е, ограниченията за емисиите. По-големите компании ще го направят по-лесно, но за малките това ще е по-трудно. Както винаги, малките компании имат сериозни трудности. Те, например, не могат винаги да имат достъп до най-новите информации за разработките на нови двигатели. Така че едни допълнителни 12 месеца за преходния период за малки дружества би било удачен. Комисията планира да, те да бъдат покрити с определението, че са малки тези, които произвеждат по-малко от 50 единици съоръжения на година. Но аз смятам, че трябва да дигнем малко прага и да кажем 80 машини на година. Що се отнася до ЖП сектора, една година е предложението на комисията – но там е, вече има формулирани задължения към ЖП сектора и може би този срок ще противоречи на тези вече поети задължения като директивата за оперативна съвместимост и директивата за подвижния състав. Така че трябва да се опитаме да хармонизираме законодателството, вече излязло с е, новопоявяващото се мисля, че е много важно ЖП секторът да има възможност да се ползва от резервни двигатели и то в разумен срок, примерно 15 години. Това, разбира се, са предложения от моя страна. Очаквам мненията на колегите. Също е, остава въпроса кога ще влезе в сила този регламент. Не искаме да има двойно, двойно усилия за одобряване и въвеждане в действие. Също а, двигатели, използвани за а, ЖП а, вагоните, трябва да могат да се използват за а, локомотивите. По отношение на вътрешните водни пътища и съответните плавателни средства, мисля, че комисията действа много амбициозно и се надявам, че няма да се въведат прекалени тежести трябва да сме малко по-меки към а, особено за големите двигатели, като се използват по вътрешните водни пътища. Добре е да можем да въведем законодателство, което е, ако не е сходно, поне сравнимо с това на щатите. Разбира се, е, в Европа положението е доста различно от щатите, особено що се отнася до гъстотата на населението. И за това ние можем да допълним американските стандарти и да за двигатели над 300 кВт да допълним с изисквания за емисии за прахови частици. Не всички е, сектори влизат под, в, е, под регламента, но е, се засякат от е, други разпоредби. Примерно, превозни средства, използвани в земеделието и горското дело. Тук става дума за нови, нови машини. И тук се предвиждат в, в тази рубрика. Трактори, така стрикно казано, се определят от съответните си параметри и, и предназначение. Тоест, дали се обработват лузя или овощни градини с тях. И ако трябва да се изисква приема, те да, да могат да изпълняват спазват нормите на петия етап от ограниченията за емисии, е, ще трябва да има възможност те да бъдат приграждани, защото иначе ще бъде много сложно това да се постигне. И после е, машините, които не могат е, съвсем точно да се дефинират като трактори, има разбира се, машини, които работят, да речеме, в розови полета или в овощни градини или в но необходимостта те да се придвижват не е толкова на, на големи разстояния, не е съизмерима с тази в Штатите, така че трябва да отчетем и това. После, според мен е много важно, да се включи едно изменение, което да замени етап 5 с анализ за ползите и разходите за наличната технология с цел допълнително намаляване на границите на количествата емисии евентуално може да се търси допълнително законодателно предложение, за да знае отрасъл какво да очаква след петия етап. Та ние искаме амбициозни политики за защита на околната среда и здравето на хората, но трябва да даваме и дългосрочната перспектива, дългосрочен обзор за предприятията, за да могат те да планират своите инвестиции. Благодаря. Сега можем да започнем първия тур на изказвания с представители от различните политически групи, все под социалистите. Благодаря. Благодаря на госпожа Гардини за извършената до тук работа. Очаквам така конструктивните ни срещи. До този момент те бяха много конструктивни и се надявам, че ще постигнем резултат, който да дава баланс между амбициите и разумността. Що се отнася до контекста, емисии от сектора на МПС, които се движат извън пътищата, са около 50% от всички емисии. Аз представлявам Лондон и е, съотношенията там са различни 15%. Тоест, около 90% от е, е, жителите на градове в Европейския съюз са изложени на много високо ниво на емисии и знаем, че над 100 000 души в Европа всяка година умират всъщност от е, това, че са изложени на прекомерни емисии. Искам да подчертая колко е важно е, да има законодателство за контролиране на емисиите при източника, каквото е настоящето, и да има и е, пределни норми включително и за намаляване на емисиите от 2020 и до 2030. Комисията започва процедури срещу няколко страни членки, включително и моята страна, за това, че не спазват директивата за качество на въздуха и смятам, че ако искаме да се борим с замърсяването на въздуха, ще се сблъскаме с същата ситуация и с настоящата директива, с настоящия регламент, но същевременно хора умират от лошото качество на въздуха и ние трябва да бъдем амбициозни. Преходните периоди има възможност да се разшири, да се удължи този период, така че да могат всички двигатели, които ще излизат на пазара, да отговарят на нормите. Смятаме, че 18-те месеца, предвидени от комисията, са достатъчни и може да се дава максимален или допълнителен срок, само ако абсолютно се е, налага това защото всяко друго отлагане ще всъщност ще подрони е, ползите от е, търсене от е, мерки. В края на крещата. не бива да забравяме, че натрупването на намаляване на емисии дава ползи само за големите компании – а, малките и средните предприятия няма да имат възможност да се справят с а, този проблем преди влизането на разпоредбите в сила. Също така се безпокоим, че е, условията, в които ще бъде реш, разрешавано на дружествата да заменят двигатели с такива, които са по старите е, норми, там срока не, не е достатъчно добре е, формулирано. Докладчикът предлага 10 години за повечето двигатели. Аз лично смятам, че 7 години е по-удачен срок също как може да се съчетае тази разпоредба с стимули за ремонт и пригаждане на стари двигатели към новите е, изисквания. Според мен това е един също удачен е, начин за постигане на целите, да чуем комисията. А що се отнася до конкретните случаи за изключения, добре е да чуем някои от тях. Е, сега чухме някои. Ако економическите разходи надхвърлят ползите за околната среда, би следвало да се помисли каква гъвкавост да се даде, но трябва да има равнопоставеност с всички производители, защото ако облегчим едни, ще натварим други неизбежно. А, за граничните стоености на емисиите, предложението на комисията уеднаквява тези изисквания с изискванията за тежки камиони но на места нормите и пределните норми са много ниски. Примерно за дизеловите локомотиви няма никаква промяна от е, етап 3А. 50% всъщност от влаковете все още се движат на дизел и е добре да търсиме изчистване на емисията от тях. Също е, е, двигатели с 600, над 650 мегавата и още един въпрос, свързан с е, регули... Е, изискванията за здраве и безопасност. Те съществуваха в настоящия регламент, но сега не ги виждам и затова съм подала изменение 10. Във всички случаи в трябва да помислим да се въведе този аспект е, за безопасност и здраве в настоящия регламент. Подкрепям предложението на докладчика да се замени е, системата за сертифициране на хартия с електронна такава и то посредством информационната система за вътрешния пазар, която вече функционира. Смятам, че това е напълно удачно, ще се спасти административната тежест. А мониторинг за емисии, предложението да се изтегли напред до 2023 година а, с съответните стандарти за тестване, ние знаем, че има формулирани такива, ако ще се изтегля, добре е това да се знае достатъчно бързо. Благодаря. Господин Данка. Thank you very much indeed. We in the ECR Group support the uh, approach. I take my hat off to Ms. Gardini. This is an excellent piece of work. I'm very... ФКР подкрепяме а, казаното от докладчика. Няколко неща чухме от а, господин Данс във връзка и с различните емисии. няма а, да може да стигнем Япония или Северна Америка, но трябва да имаме съвместен подход. Нямаше да съм член на ЕКАРЕ, ако а, не изразявах и доза недоверие, разбира се. Имаме редовен регулаторен процес, който предлага замяна на някои двигатели. Знаем, че господин а, да се спря на някой от тях – Смятам, че това ще доведе до много разходи и в последствие ще трябва да се замени цялата машина, само защото двигателя не е бил подходящ. Смятам, че госпожа Гардини в това отношение е права. Друг евентуален проблемен момент – е признаването на а, амбициозните граници, които биха се отразили негативно на производителите. Някои от тях ще трябва да напуснат пазара. А, необходимо е докладчика да бъде достатъчно упорит, за да може да наложи постигането на залегналите резултати. резултати. И накрая, а, една малка подробност, която обаче заслужава нашето внимание, специално на докладчиците в Сянка. Аз съм от Шотландия. Да използвам ли тази дума не. Нека да кажа, а, идвам от нация, която има доста широка и дълга брегова а, линия, а, като използваме доста плавателни съдове и доста специални превозни средства за гранична охрана. А, изключително а, важно е за нас качеството на тези машини защото благодарение на тях се спасяват човешки животи. От десетки години тези машини не са заменяни, защото това се дължи на промяна и на съответното законодателство. Могат да се наложат и допълнителни изисквания, което ще доведе до още по-голямо отежняване на процедурата по замяна на тези машини ще бъде трудно да се отговори на изискванията за емисиите. С часове мога да говоря а, по темата, но тъй като разполагаме само с днес след обед, нека да спра до тук. Докладчиците в а, сянка ще се справят, мисля, а, в това отношение, но това изменение е жизнено важно за цялото предложение. Благодаря, господин Луис Тема от името на АОДЕ. Благодаря и аз бих искал да благодаря на докладчика за прагматичния подход, който всички ценим изключително конструктивен подход и към останалите докладчици в сянка. Повече или по-малко съм съгласен с казаното от докладчика. При различните обстоятелства и в различните сектори ще трябва да решим как точно да действаме. Съгласен съм с казаното, че трябва да се а, смени категорията за а, замяна на двигатели. Ако двигателя а, се повреди, би било най-добре той да бъде заменен с оригиналния такъв, така ще има и по-малко последствия върху околната среда. Трябва да оставим поле и за новаторство и да дадем възможност за въвеждането на технологии, които да осигурят по-качествен въздух. Необходимо е също така да се споразумеем и за разумен прак – което да позволи на малките и на средните предприятия да продължат да работят. За Нидерландия са важни вътрешните плавателни съдове. Имаме различни стандарти в другите държави, в САЩ, например, и може би е добре да приведем нашите в съответствие с техните. Наистина, високо ценя съвместната ни работа с останалите докладчици в Сянка. Благодаря. Не виждам господин Хек. Нека чуем господин Хекаут. Благодаря. Господин председател, благодаря и на докладчика за работата и по досието. Изключително важно е то. Въпреки, че на пръв поглед изглежда доста техническа темата, бих искал да се опитам простичко да обясня за какво става а, дума. Необходимо е да осъзнаем, че това досие има огромно влияние е, върху производителите. Колегата от ЕКАРЕ е, се изказа преди малко, но нека да ви напомня, че вие имате докладчик по директивата НЕК и там се залагат праговете. Всеки път, когато водим преговори с докладчика от ЕКАРЕ, тя започва да ни обяснява колко е важно да има добро законотворчество още при източника. Защото ако правим таван и целите ни основи са слабо законодателство, то тогава ще е много трудно да се придържаме към съответния прак, извинете, не е таван, за който говорим. Та в този смисъл има пряка връзка и ЕКАРЕ непрекъснато говори, трябва да имаме солиден източник, солиден източник. Ето това е източника и какво прави ЕКАРЕ сега? Забавя прилагането и иска все повече и повече изключения. Някакси не сте последователни в действията си. ЕКАРЕ винаги говорят, че трябва да има по-добро законотворчество, но може би е добре да помислите дали в ЕКАРЕ се държите последователно и дали не трябва вътрешния ви правилник да е малко по- разумен. Ако ще тръгваме по пътя на повече изключения и на забавяне на прилагането, то тогава може би трябва да се а, уверим, че а, сме последователни, когато залагаме и таваните. Та в този смисъл смятам, че госпожа Гардини няма да се изненада, че аз ще изкритикувам доклада и разбира се, че ценя работата ви, госпожо Гардини, но все пак остават някои въпроси. Например, защо фазата на прилагане от 18 става 24 месеца? Има някои ам, изменения в а, някои важни изменения в а, в точка 16 и 17. Защо се нуждаем от тези изключения? Бих искал да чуя обясненията на Европейската комисия, тъй като тя не е правила подобни предложения. Има някои изключения, които не можем да подкрепим, но бих искал да чуя как ще се отразят тези изключения. Какво точно търсим тук? Или правим подобното швейцарско сирене, правен вакуум навсякъде, като по този начин даваме възможност на дясната част на този парламент да започне да се оплаква, че трудно може да се приложи подобен акт. А ние не искаме да се стига до там и желаем да предотвратим това да се случи. Въпрос към комисията. Опитваме се да приведем в съответствие част от законодателството и като че ли достъп го привеждаме в съответствие с САЩ. Разбира се, тук няма нищо общо с споразумението за а, търговия с САЩ, но въпрос. Във всяко едно във всеки един законодателен акт, който приемаме за в бъдеще, винаги ли ще а, се придържаме към американските стандарти? Не искаме да се повлияваме от ТПТИ, но въпреки това се изисква от нас да привеждаме в съответствие нашето законодателство с американското. Защо? Защо тогава да не вземем за пример една водеща държава като Швейцария? Швейцария ни показва, че законодателството може да се прилага много по-бързо, отколкото скоростта, с която то се прилага в някои от държавите членки на Европейския съюз. Нека да получа потвърждение отново, че тук ама изобщо няма никаква връзка с ТПТ и нещо, което непрекъснато ни се повтаря. Аз съм все по-скептичен и по-скептичен към тези доводи. Та, наистина очаквам с интерес една доста оживена дискусия. Аз ще се опитам да гарантирам малко повече последователно с целите залегнали в директивата НЕК. Надявам се, че и другите политически групи ще целят същото. Очаквам и да работя конструктивно с докладчика, но може да сте сигурни, че ако се стигне до допълнителни изключения и допълнително увеличаване на периода на прилагане, то тогава ще трябва да ми дадете много добри доводи, а такива до сега не съм получил. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря за всички допълнения към първоначалното предложение на Европейската комисия. Струва ми се, че базовите линии, които сте заложили, са приемливи. Тук обаче се правят предложения за изключения и доходите за тези изключения са неубедителни. Така, например, преразглеждането на основните категории, описани в приложение 2 и 3, Някои изменения обаче заслужават нашия интерес, като например тези свързани с административните разходи и обмена между държави членки. Съгласни сме, че сертификата за съответствие трябва да бъде заменен с код, който да е пряко свързан с базата данни. С голямо удоволствие ще работим с вас, въпреки че широко споделям виждането на колегите във връзка с влиянието на САЩ при преразглеждането на директивата. Изцяло споделям тези опасения. Благодаря, госпожа Гростеп. Благодаря, господин председател. Бих искала най-напред да поздравя колежката Гардини. Аз ви подкрепям в общи линии по доклада, но бих искала да кажа две-три неща няколко неща, свързани с железопътния сектор. В момента във Франция се води дискусия за бъдещето на железопътния сектор и за това може би съм обърнала повече внимание на този аспект в доклада. 80% от железопътния транспорт е електрифициран, а останалите 20% включват част от локомотиви, които са изостанали, защото не могат да се използват, тъй като липсва такава инфраструктура или тъй като са заменени от локомотиви на дизел. Дизела, разбира се, трябва да се замени възможно най-бързо, за да може да се подобри качеството на въздуха и да се осигури е, по-здравословна атмосфера за гражданите. Аз обаче насърчавам железопътния транспорт. Във Франция много трудно се развива железопътния транспорт. Голяма конкуренция е сухопътния. Затова бих искала да кажа на колегите. Внимание! Да, ние сме съгласни. Трябва да има напредък. Но това не означава, че трябва да бъдем в неблагоприятно положение и да намалим нашата конкурентоспособност в това отношение. Членове 2, 31.3 и 32.4 изискват замяната на дизеловите локомотиви в рамките на срок, който според мен е прекалено кратък. Железопътните компании няма да могат да се справят, защото самите железопътни компании вече не правят дългосрочни инвестиции. Трябва да им оставим време, за да може да се адаптират. Та тук се нуждаем от малко повече гъвкавост – и за това подкрепям предложенията на Елизабет Гардини в изменение 16 и 17. Член 57 от изменението на Европейската комисия предвижда преходен период. Някои от колегите вече се спряха на този момент. Преходен период от 12 или 18 месеца за замяна на локомотивите и двигателите, които вече са на пазара. Аз мятам, че този преходен период е нереалистичен, защото Нека да вземем предвид само времето, което се изисква за обявяването на тръжната процедура. Подобен срок, такъв, който се изисква тук, е неприложим. Необходимо е да предвидим срок от 18 до 24 месеца, за да може да гарантираме нещата да се случат на практика. Радвам се, че докладчика е направил доста прагматични предложения в това отношение. Това е становището ми по доклада на госпожа Гардини. Ще внесе няколко изменения, но в общи линии наистина смятам, че тя е свършила чудесна работа. Благодаря. Благодаря госпожа Шейер Пейк. Благодаря, господин председател. Бих искала най-напред да поздравя госпожа Гардини, която повдигна въпроси, които живо вълнуват всички в Нидерландия. Нека да се спра и наказаното от колегата от Нидерландия за вътрешните плавателни съдове. Доколкото разбирам, вие се позовахте на американските стандарти и желаете ние да приведем нашето законодателство в съответствие. Ако правилно съм ви разбрала, ще внеса няколко изменения в това отношение. Моите изменения всъщност ще имат предвид интересите на производителите, защото те ще се нуждаят от време. Thank you very much. Now I think that we... Много ви благодаря. Мисля, че е време да дадем думата на комисията. Господин Ескобар Гереро ще ни представи становището на Европейската комисия по предложението на госпожа Градини. Мерси. Euh, благодаря ви. Най-напред е, бих искал да благодаря на госпожа докладчика за качеството на работата и доброто сътрудничество. Добрите резултати са на лице и настоящото предложение, което се обсъжда както в държавите членки, така и в Европейския парламент, очевидно може да доведе до сближаване на позициите и да се постига напредък по един регламентарен текст, който отговаря на високите стандарти, защото пазва на околната среда, едновременно с това да отговаря на, интер... на целите и интересите на вътрешния пазар. Ще направя четири основни коментара. Първо, очевидно има съгласие от необходимост от нуждата да се модернизира системата за автоматичен обмен на данни и ние сме съгласни с това становище. На второ място, по редица въпроси сме готови да проявим отвореност. Вече го направихме и при време на заседанието на работните групи на съвета. Тук става дума, например, за разпоредбите и подробности за разпоредбите за сягащи плаването по вътрешните водни пъщи Европейския съюз, въпроса за двигателите в железопътния транспорт и конкретното описание на клаусите за преразглеждане. Имам обаче една област, в която ни е малко трудно да последвам вашите цели. Става въпрос за изключенията и удължаване на преходните периоди. Според нашият анализ това ще противоречи на целите за правилно управление на наличните двигатели, както от страна на потребителите, така и от страна на регулаторите. А сега по предните ви коментари разбираме, че някои членове на Европейския парламент може би се питате защо няма а, специфични разпоредби, свързани с а, а, заменящите двигатели и замяната на двигатели при вече а, съществуващи транспортни средства. Вярно е, че новият текст, текст засяга само продуктите, новите моторни превозни средства, които се пускат на пазара, но това е свързано с вече приятият текст и одобрен от Европейският парламент и въпросът е какво може тук нататък да се направи при заместващите двигатели. Едно продължение, което беше напълно от вашата комисия и беше прият от Европейската комисия по поискане на господин Гроте. Въпросът беше как може да се стигне до общи разпоредби за да може да се изготвя регламентация на национално равнище. Държа само да отбележа, че това се смяташе за осъществими в миналото и в един текст, който е сравнително близа по съдържание с текста за европътната техника. И накрая връзката между този текст и американските стандарти. Прекомерно е да се твърди, че подхода, който сме избрали, се основава на американските стандарти. Ако тези стандарти се смятат за полезни, но това не се отнася, например, за праховите частици. Защото в американските регламентации няма необходимите строга изисквания относно фините прахови частици. Така че подходът на Европейският като комисия беше следният в, в областите, в които можеше да се се изближаване на потешка гледна точка, сме, сме се постарали да постигнем такова с американските норми, но там, където това не е възможно, не сме се стремили към такъв ефект. Освен това, навсякъде се, пред, са предвидени оценки на въздействие, свързани с ТИПТ и не, например, исках да ви осведомя, че поне доколкото аз съм наясно, в момента в този конкретен област не се водят преговори по тези норми в отрасла, в рамките на преговорите за ТИПТ. Целта на, нашата, на нашия анализ беше да отговорим на новите изисквания по отношение на праховито замърсяване и на свързани с общественото здраве на кашата Европейския съюз. Благодаря ви. Сега отново давам думата на госпожа Картини с заключителни думи. Е, президенте, Юрин, ringrazio tutti и колеги. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на колегите за направените коментари. Започнахме много добра съвместна работа дух на добро сътрудничество и всички имаме общи цели, както ни припомни Европейската комисия. Искаме нови разпоредби, които защитават както околната среда и здравето на гражданите, така и вътрешния пазар, тъй като настоящата економическа конъюнктура изисква от нас да предприемем мерки за защита на европейската економика. И ми се струва, че лесно можем да установим кои са областите, в които може най-лесно да постигнем високи равнища на защита на околната среда и на общественото здраве. Именно това трябва да бъде нашата, нашият основен приоритет. Не бива обаче да забравяме, че говорим за един много разнообразен отрасъл, отрасъл с голямо равнище на разнообразие и отрасъл, в който вече сме постигнали сериозен напредък. То защо би било уместно да вземем преди факта, че други отрасли точно не са започнали проект, процеса на преход и които биха могли по-съществено да допринесат за постигане на основните ни цели. В този отрасъл вече се постигат намаление на замърсяването с равнище до 80-90%. Така че сега е важно да се съсредоточим върху областите, където намаляването наистина може да окаже съществено влияние върху околната среда. По въпроса за железопътния транспорт, в моята страна сме на равнище 80% електрически е, локомотиви, 20% дизел, което е средното равнище за Европа и повечето дизелови двигатели се използват в планинските региони, където трудно може да се електрифицира железопътната мрежа и премахването на дизеловите двигатели в е, тези региони би означавало чисто и просто премахване на железопътните връзки в е, тях и заместването им с сухопътни, което може би е, ще има още по-отрицателно въздействие върху околната среда. Така че да, нека да настояваме за постепенно премахване на дизел, но не и на всяка цена. Трябва внимателно да разгледаме всички конкретни въпроси, които бяха повдигнати. Колегата от ЕКР отбеляза, че е по-добре да работим с а, график от а, 7 години, а не от 10 години. Да, можем да обсъдим темата. Може би период от 7 години за е предпочитан пред период от 10 години. Но нека внимателно да обмислим всички предложения, защото тук действително се сблъскваме с една много конкретна, много реална ситуация. Аз искам добре да, я, да обмисля всички предложения, колегите също. Ние всички искаме да намерим възможно най-добрите решения за този регламент, включително и най-добрите срокове за влизане в сила. Говорим, пак казвам, за много специфичен вид техника, за техника с много дълъг цикъл на живот, но и много разнообразен вид техника. Ето защо през едните седмици и месеци ще трябва да разгледаме по-задълбочина всеки отделен вид и категория двигатели и машини, за да намерим възможно най-доброто решение. Не съм сигурна дали правилно разбрах колегата от ЕКР, който твърди, че няма аргументация свързана с цикъла на живот на моторните превозни средства. Излязохме с регулация, засягаща производителите, но ако наложим прекалено ограничаващи срокове, има опасност да удължим цикъл на живот на вече съществуващият автомобилен парк, който е по-замърсяващ и който всъщност ще противоречи на основните ни цели. Няма да, отговоря, няма да има възможност да отговоря на всички колеги в момента, но си отбелязах всички неправени коментари и ще ги взема предвид. И ще продължим съместна ни работа през едните седмици. Благодаря на всички. Много ви благодаря. Припомням ви, че на 4 юни е крайния срок за внасяне на изменения. Ще се гласува мандата в комисията ЕНВИ на 15 юли. А и гласуването в комисията ЕНВИ ще датата на гласуването в комисията ЕНВИ ще ви бъде съобщена по-късно. А сега две ми почивка, след което започвам с гласуването. Dear colleagues, we can... Скъпи колеги, започваме с гласуването. Първа точката от гласуването е шеста точка от дневния ред. Възражение, постигнато съгласно член 106, заличаване от списъка на Съюза на определени ароматични вещества. Едно единствено гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Ще изчакаме. Явно още няколко колеги трябва да си намерят картите за гласуване. Всички ли гласуваха? Не. Ok, il voto è chiuso. No, Окей, okay, il voto е chiuso. Край на гласуването. Отхвърля се. Andiamo adesso alla eh, Продължаваме с точка 7 от дневния ред. Предложение за създаване и функциониране на резерв за стабилност на пазара към схемата на Европейския съюз. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Всички гласуваха. Прекратете гласуването. Приема се. Ascoltiamo adesso il eh, rapporto della collega Ransker. Сега продължаваме с а, доклада на колегата Еранс Гарсия относно максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите. След ядрената авария, след ядрена авария или други случаи на радиологично замърсяване. Започваме с компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 66 на госпожа Рибази за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 72. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 73. За. Против. Въздържали се. Нека да направим отново проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 79 на госпожа Вивази. За. Против. Въздържали се. Нека да правим проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 18 и 81 идентични за против, въздържали се, приемат се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82, първа част, като добавка към компромис 3. За, против, въздържали се, Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 91 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 92. Изменение 92. За. Против. Въздържали се. Приема се. проблем с социалистите. Не дигате достатъчно високо ръка. Изменение 93. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 96. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 99 за против въздържали се. Нека да направим проверка отново. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 102 за против, въздържали се, приема се. Изменение 103 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 104 за против Въздържали се? Отхвърля се. Проверка. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към съображенията. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 31 и 32 идентични. За против, въздържали се, приемат се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 40. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 41. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Всички ни гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Изменени 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 55, разделно гласуване, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против. Нека да направим проверка. Всички ли са за? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9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 Нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменени 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 12 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 65 с устно изменение от групата на НП. Възражение срещу устното изменение? Не, така случай гласуваме за, против, въздържали се, приема се. сега гласуваме окончателно електронно гласуване по цялото предложение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. О, извинете, трябва да гласуваме и по законодателната резолюция с измененията. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. finished our votes. С това приключихме гласуването и благодаря на всички, които е, искат да напуснат залата. Нека да го направят. И да започнем с следващата точка. ресурс, ефективно използване на ресурсите, преминаване към кръгова економика, това е девета точка от нашия дневен ред. Давам незабавно думата на докладчикът госпожа Пиети Кайнен. Нека да чуем нейния коментар за измененията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които подадоха изменения. Знаете, че е, доста много са те. 400 общо. Но когато ги разгледаме в подробности, всъщност те третират ограничен кръг въпроси. Първо, има доста големи различия по въпроса как се дефицира недостиг на ресурси. Ние, пред, някои предпочитат по-обща дефиниция, други искат по-конкретна, по-директна от това, което се използва в проекто доклада. Следващия момент, това се отразява в много части от доклада, е дали трябва да се предприема законодателно решение или да се търси е, регулиране на въпроса на доброволни начала. Моето лично убеждение е, че подобно на факта, че да си плащаш доброволно данъците не е много удачна идея, е добре да има равнопоставеност за всички и за това е добре да има законодателно предложение. После има изменения за качеството на работната сила и необходимостта от инвестиции в повишаване на квалификацията и образованието. После има предложения за индикаторите, дали да са задължителни или не. Трябва ли да има подпоказатели? Аз лично съм склонна да има по-общо формулирани показатели или индикатори а не да ги е, отделяме. После се поставят под дискусия целите, дали да бъдат задължителни или не, но ако продължим с е, е, сметките, общо взето има смисъл, ако ще се прави, да е задължително защото в противен случай няма нужда изобщо да има законодателен текст. Аз е, не знам защо въобще в законодателен текст може да се предвижда възможността за доброволно действие. После има изменение за е, суровините от критично или ключово значение. Е, споменават се някои тук въпросът е доколко изпадаме в подробности, включително и с идеята за устойчивост. Аз лично смятам, че трябва да бъдем по-общи, а не да се впускаме в подробности за отделните е, сектори, но разбира се, зависи какво е желанието на колегите. Нямам нищо против е, едното или другото. Има доста изменения за опасните вещества и е, се е, формулира целта да не се използват токсични химикали. Има изменения и в двете посоки в, по тази тема. После, е, както е лесно да се предвиди, има много изменения за целта нулево ниво на отпадъци и съответната директива. И е, разбира се и въпроса за директивата за екодизайн. И може би правя не правилно заключение, но моята интерпретация е, че има много изменения, които могат да бъдат включени в общ текст. И разбира се, има разнопосочни мнения, но има и е, достатъчно мнения, които върват в една посока, така че мисля, че конструктивно можем да стигнем до компромиси. Опитът ми е до следващия четвъртък е, да е, направим дискусии с докладчиците в сянка и да се опитаме да постигнем е, общи споразумения. С удоволствие ще приема и предложенията ви, и критиките ви, и въпросите ви на този първи етап. Председателят, благодаря. Благодаря за уводните ви думи. Сега започваме с докладчетите в сянка за господин Зофолив взима думата от името на господин Получи. Благодаря, господин председател. Аз е, всъщност се изказвам да от името на господин Фалучи и ще представя измененията. Четири основни съображения е, има той и някои коментари за отпадъците и за енергийната ефективност. Европейската комисия е потвърдила посредством господин Шефкович, че се предвижда да се направи предложение свързано с потреблението на енергия и тук е, става дума вече дали ще включим дрехите и строителните материали. Също става дума за минималните стойности на рециклирани продукти, използвани в нови такива. А що се отнася до е, морските отпадъци, а, срещата е, на върха Рио плюс 20 бяха приети решения и ние искаме да се приемат задължителни цели на намаление до 50% до 2050 година. за е, прекратяване на изхвърлянето на пластмасови отпадъци и намаляване на замърсяването от кораби. Също е, някои съображения от общ характер. Трябва да се отдели специално внимание на индустриалната употреба на биомасата и е, на иерархията на управлението на, рез... на отпадъците трябва да се обърне внимание на секторите, където има по-висока добавена стойност и да има задължителни показатели, които не само да измерват потреблението на суровините, а по-скоро конкретно да се говори за въглерод и за елементи, съдържащи се в подпочвения слой т.е. да се отчита и съображения, свързани не само с устойчивостта на околната среда, но и с социална и економическа устойчивост, защото когато подписваме международни споразумения, ние трябва да направим така, че условията да са еднакви за всички, значи да има показатели за устойчивост, устойчиво потребление на ресурсите. Има и други предложения. Примерно до 2020 година да има забрана за употреба, за изхвърляне на рециклиращи се материали в, срещ, в сметища може би трябва да се иска и разделна обработка на отпадъци от е, строителство и разрушаване на сгради. Очакваме от комисията предложение, в което да се дадат и цели за рециклиране и повторно използване на е, битови или градски отпадъци би трябвало да има метод за изчисляване, който да е общ. А що се отнася до въпроса за сметищата, наясно сме, че има забрани за депониране на определени отпадъци в сметища и до 2300 забраната за подобни отпадъци трябва да възлиза на максимум 5%. за отпадъци от строителство, според нас е, комисията трябва да направи една пътна карта, средносрочно и дългосрочно, с съответни дати, за да може да има по-голяма устойчивост на европейско ниво. Страните членки трябва да направят и нови е, показатели, да изготвят нови показатели, за да има и по-добро е, планиране. Тоест, отново трябва да се търси устойчивост не само за околната среда, но и за социалните и економически аспекти. За отпадъците от строителство трябва да има по-добро рециклиране и повторна употреба, трябва да има забрана за изхвърляне на подобни отпадъци в сметищата до 2030 година. Всички тези мерки трябва да бъдат съпроводени с една дългосрочна и дълновинна стратегия за подход към съществуващите сгради, като тук е важно какво правят страните членки, да имат инициатива не само по финансови, финансовите измерения, но и да упростяват административните процедури, за да има по-голяма ефективност при реновирането на сградите. Докладчикът също така коментира липсата на съобщения за устойчиви отпадъци, хранителни отпадъци. Ние лично сме против това да има хранителни отпадъци. Очакваме предложението в рамките на една година и е, се надяваме да има намаление с не 30% на подобни отпадъци до 2030 година. Напълно сме наясно, че стратегията за кръгова економика може да има успех единствено ако мерките са съпроводени с повишаване на информираността и и обучаване на обществото, като ние трябва да имаме ангажимента и на местните власти, и на обществото, а също така и да се търси изграждането на съответни кадри, професионални инженери и други, които да могат да изпълняват тези предложения. Господин Макет. Благодаря, господин председател. Действително огромно количество изменения има и това показва колко важно е досието. Излязах колеги с документи по тяхната позиция за темата за кръговата економика е изключително навременна и важна, както вътре в парламента, така и извъннъж, извън него. Надяваме се, че ще можем да я обсъдим в пленарна зала преди лятната вакансия. Важното е да останем достатъчно концентрирани, така че да имаме и, до, и амбициозен, и ясен, но и реалистичен подход. Ние следва да изпратим едно ясно послание, което да е достатъчно амбициозно. Що се отнася до моята лична позиция, аз имам да я очертая пет въпроса. Първо, преминаването към а, кръгова економика е необходимо за да се постигне устойчивост в функционирането на нашата економика. Европа зависи твърде много от вносни суровини и нашите полезни изкопаеми в Европа се изчерпват много бързо. Така че е, повторната употреба и рециклирането е добра и за околната среда, и за економиката. Тя и дава допълнителен, те и дават допълнителен е, стимул. А законодателната рамка трябва да осигурява сигурност и то е, дългосрочна такава стабилност, е, да се насърчават е, бизнес модели за създаване на европейски пазар за повторно използване на ресурсите. И що се отнася до ресурсовата ефективност, ние имахме семинари и установихме колко е сложена, колко е сложна тази тема. Но не бива да забравяме основната цел, а именно да имаме ясни и сравними данни. Не бива да забравяме, че съответните показатели трябва да могат и да бъдат постигани и да не водят до експлозия на административното бреме. Подал съм изменения в този смисъл. 30% увеличаване на ресурсовата ефективност ност до 2300. Аз лично е, съм подал изменение в смисъл да има гъвкавост за различните страни членки и управлението на ресурсите да бъде както устойчиво, така и разумно. Подавам изменения в такъв смисъл. Съществува е, тенденция е, да се разширява е, изискванията за екодизайн. Що се отнася до пакета за е, законодателство за отпадъците, е, подавам изменения за това да има ясни дефиниции, да има подкрепа конкретни за отделните страни и да се е, отчита иерархията на отпадъците за е, рециклиране. Очаквам с е, удоволствие работата с докладчикът и докладчика за всяка господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Благодаря на Себа Петикайнен за отличния проект доклад. Е, господин Демес Макер беше абсолютно прав, че тук в парламента ние сме много за това да постигнем кръгова економика и това не е изненадващо много е, трудно се установяват теми, където е, околната среда и економическия растеж вървят до толкова много ръка за ръка, както темата за кръговата економика. И първоначалното предложение на комисията, законодателните предложения за отпадъците и съответното съобщение – виждате колко изключително високо е, е стоиността на подобни действия за економиката. И ако мога да цитирам някои цифри, е, които са взети от съобщението на комисията, европейския бизнес може да е, спести над 600 милиарда евро годишно само от прехода към кръгова економика. И по този начин европейската економика може да увеличи БВП с 3,9%. Това са астрономически цифри, като се има предвид, че в момента едва стигаме економически ръст 1%. И за все пак много хора считат, че тук става дума за тема за околната среда. Да, така е, само че тя става такава е, на базата на огромни ползи за економиката. И когато комисията на Юнкер е, реши да оттегли единствения законодателен е, пакет в това отношение, т.е. пакета за отпадъците, това вече поставя нещата под въпрос. Ние в Европа сме изключително зависими от внос на суровини. И ако се обърнем към който и да е бизнес, който използва суровини, проблема не е толкова, че суровините струват много. Бизнесът се е приспособил към това. Проблема е, че цените варират изключително много. И дали става за биологични е, ресурси или други материали, вариантите в цените, флуктуациите са гигантски. Това е големия кошмар за всяко дружество. И е, този проблем може да се реши именно посредством кръговата економика. Така че е, тази тема е изключително важна и от гледна точка на околната среда и на економиката. Моята група счита, че е изключително важно да се използват економическите инструменти в много по-голяма степен, отколкото го правим сега, да се създаде пазар за рециклираните или повторно използване елементи, да се създаде примерно данъчна система да се сложи ДДС за вторично преработени суровини. Аз също излязах в предложение с един доклад също за ресурсова економика да има и стимули за дружествата, които имат достатъчно добра система за управление на отпадъците, да има възможност и потоците отпадъци да се движат от страна на страна. Няма да повтарям колко важна е и е, тематиката екодизайн, смятам, че трябва да се сложи много по-голям акцент на енергийната, на ресурсовата ефективност в работата ни по европейския семестър. Мисля, че комисията не слага достатъчно акцент там. Също така ние е, трябва добре да огледаме бюджетните редове и е, някои инструменти, примерно плана на Юнкер за инвестиции. Но не само това, трябва да огледаме и други възможности за финансиране от бюджета, фонда за стабилност на инвестициите, да, да се опитаме да направим всички политики по-съчетани в това отношение. Благодаря на докладчика и очаквам с удоволствие сътрудничеството с нея и докладчиците Сянка. Благодаря, госпожа Конечна. Благодаря на докладчикът Знам, че съвсем не, му, е, не беше лесна задачата, защото тя трябваше да обработи не само нашите коментари, но и коментарите на различните страни членки, където интересите са различни. Като начало искам да коментирам целите. Те трябва да бъдат реалистични, да се базират на научен анализ – и да бъдат постижими. По мое мнение, целта 70% за рециклиране е твърде висока и трябва да я обсъдим. Освен това, искам по-амбициозни предложения от комисията в други е, сфери, не само рециклирането. Например, да се включат е, отпадъците от търговска дейност и от индустрията, а не само градски отпадъци. Разбира се, рециклирането е, е, е начин да се постига устойчива економика, но в края на кращата всичко зависи и от формулирането на определени цели. Така че въпросът е не само да пишем красиви фрази, но и да сложим реалистични цели. Подкрепям задължителното изискване за сортиране на биологични отпадъци и също така а, искам да се повдигна въпроса за използването на отпадъците за генериране на енергия. Знам, че доста колеги са против това, но нека да бъдем реалистични – Разбира се, в идеалния случай може да има економика, в която да няма отпадъци, но това е идеалния случай, а ние живеем в реалността. И за момента не можем изобщо да се стремим към подобен вид 100% перфектност. Просто знанията, с които разполагат страните членки, не им дават възможност да постигат 100% освояемост. Така че е, използването на отпадъци за създаване на енергия е, може да бъде използвано за да може да се заменят някои от е, е, основните суровини, които използваме за тази цел. Естествено, не е въпрос е, да се изгарят отпадъци, а да има и когенерация. В някои от страните членки тази практика съществува от години и не би следвало да я зачеркваме. Също, според мен, най-меко казано е проблематичен подход към хранителните отпадъци. Той ще си остане проблематичен, докато не можем да дефинираме какво е хранителен отпадък. Не може да не отчитаме и разделението дали този биологичен отпадък идва от храни или от други източници, дали е растителен или от животински происход. Подала съм изменения с цел да се коригират някои от е, формулировките. Част от тях засягат и е, реновирането и е, оползотворяването на строителни отпадъци включително и целите до 2050. Аз лично апелирам към комисията да отчита економическите структури и конкретните нужди на отделните страни членки. И накрая нека да ви напомня, че твърде често се оплакваме от това, че законодателството не е добре формулирано, но ние вършим същото. Затова призовавам комисията да бъде много точна в дефинирането на отпадък като ресурс. Също дефиницията за вторичен ресурс е необходимо да бъде изчистена. Комисията следва да излезе с по-прозрачна и ясна дефиниция за понятие отпадък – да има и по-ясен подход за намаляване на административните тежести. И докато не формулираме достатъчно ясно и разбираемо за какво говорим, докато не дефинираме понятията, за които използваме, никога няма да успеем да хармонизираме каквото и да било, да не говорим за това дали ще постигнем целите си. Благодаря, господин председател. Най-напред извинение на господин Турмес, който не можа да присъства днес. Аз ще говоря от негово име и то по тема, по която не възразявам да говоря, така че за мен е удоволствие, че той отсъства. Но моля, не, не му казвайте. Благодаря на госпожа Пиети Кяйнен за отличната а, работа. А, знахме, че ще има много изменения. Виждаме е, сега с е, тези изменения как се подплати допълнително този доклад. Доклад, който ще отразява позицията на Европейския парламент по отношение на работата на комисията, която работи по по-амбициозно предложение, както ни казва тя. Затова благодаря на комисията. Благодаря и за това, че отдели толкова внимание на темата, защото през есента миналата година тръгнаха слухове, че Европейската комисия е обмислила да оттегли а, това законодателно предложение. Аз се опитвах да обясня на журналистите какво се случва. И много от журналистите казваха кръгова економика, представа си нямам какво е това. А, а ето, че сега ние тук от толкова време говорим за кръговата економика, се оказва, че обществеността изобщо не осъзнава какво правим. Кръговата економика. Много беше трудно да влезе това понятие в пресата. Но благодарение на Европейската комисия, дори а, и медиите говорят за кръгова економика. Така че благодаря ви, че отделихте толкова внимание на темата. А ние си мислихме, че ще оттеглите досието. Сега на всичкото отгоре имаме още по-амбициозно предложение. Ето защо доклада ще бъде от ключово значение, защото чрез този доклад ние ще кажем какво очакваме от това по-амбициозно предложение на комисията. Така че, моля Европейската комисия внимателно да следи какво правим тук. Сега по съдържанието. Съгласни сме с направеното от госпожа Пиети Кяйнен. Не трябва, разбира се, да се преразглежда само законодателството за отпадъците, но трябва да помислим и за това, което се случва преди да се стигне до отпадъци. Много е важно да се работи по превенцията, намаляването на отпадъците и тяхното повторно използване – Изключително важно е да работим върху тези аспекти, след което вече да говорим и за рециклирането, което е част от пакета за отпадъците. Просто нека да е ясно, че е необходимо да обърнем внимание на тези аспекти. Говорихме за изгарането на отпадъци с някои колеги. Ние не бихме искали да се изгарят рециклируеми отпадъци, защото ам, ако изгаряме отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, в крайна сметка всичко ще бъде изгорено. И това се случва в много държави. Много държави увеличават изгарянето вместо рециклирането. Идвам от Нидерландия и мога да ви кажа, че ние сме много добри в това отношение. Направо сме професионалисти. Същото се отнася и за Обединеното кралство. Вместо да се натрупват отпадъците и да се рециклират, те биват изгарани. Така че, моля ви, нека да гарантираме, че няма да бъдат изгарани подлежащи на рециклиране отпадъци. По отношение на процеса преди отпадъците, разбира се, че е много важно да обърнем внимание на екодизайна, както и заместването на опасните вещества. Докладчик Пиети Кайнен каза каква е нейната гледна точка. Може би сме на различно мнение в това отношение, но смятам, че ако желаем повторно да използваме и да рециклираме нещо, то тогава трябва да сме сигурни, че в съответния продукт няма опасни вещества. Както знаете, някои компании се, използва, се опитват да използват дискусията за кръговата економика, за да се отслаби законодателството по РИЧ. Не смятам, че кръговата економика трябва да доведе до преразглеждане на законодателството РИЧ. Напротив, трябва посредством това законодателство да гарантираме, че няма вредни вещества в опаковките. Това е от съществено значение. И последен коментар във връзка с казаното от Хер Бранди. Трябва да призная, че се възхищавам на вашата последователност в това отношение. В проекто доклада си за ефективното използване на ресурси. Вие се опитахте да включите този елемент, но той беше изключен в окончателния доклад. И сега Хербранди отново се опитва тук да а, ни включи своята а, гледна точка и аз ще внимавам и този път да ни я вземем предвид. Благодаря ви. Айкаут. Господин Педичини, напълно съм съгласен с казаното от колегата. Не трябва да се стига до изгаране на отпадъците. Не трябва да има някакви междинни фази много добре знаем какво се случва с отпадъците, които биват изгарени. Още от самото начало подкрепяхме идеята за ограничаване на новите продукти в кръговата економика. Продукти от изкопаеми горива. Ако искаме да има кръгова економика, това означава, че от нея трябва да се отстрани всичко, което е вредно за околната среда, включително горивата и продукти от изкопаеми горива. Ще ви дам пример. Аз не обичам да давам за пример Италия, но в този случай имам изключително добър пример – в Италия, в Италия се плащат 6 милиарда годишно, за да се стимулират хората да използват възобновяеми енергийни източници. 20% са насочени към възобновяемите източници, а в крайна сметка 70% отиват към изкопаемите горива. Това само показва, че схемата не работи. Предлаганото от докладчика наистина върви в правилната посока, според мен, намаляване на ДДС за подлежащите на рециклиране продукти, данъчни отстъпки, премии за тези, които произвеждат с по-малко разходи и така нататък. Бихме искали да се въведат сертификати за доказване на източника, включително и на суровините. Необходимо е да се сведе до минимум количеството отпадъци. Това е от значение както за обществеността, така и за околната среда. Ако повече отпадъци могат да бъдат рециклирани, това ще създаде повече работни места. Трябва да се въведат и съответните процедури по рециклиране. Съгласни сме с госпожа Конечна, нуждаем се от амбициозни, но реалистични цели. Съгласни сме и за 70%, които предлага докладчика. забраняването на закопаването и изгарянето до 2030 година, както и въвеждането на съответните стойности от държавите членки за изгарянето на отпадъци. Това е съществено значение за кръговата економика. Приканвам Европейската комисия да изготви амбициозен текст и по отношение на строителните отпадъци. Така, например, е необходимо да се предвиди и повторната употреба на строителните материали при разрушаването на сгради. Благодаря. И аз благодаря. Преди да дам думата на колегите, бих искал да ви напомня, че трябва да приключим в пет и половина, защото ще има дискусия за клонирането на животни, затова не можем да закъсняваме. Приканвам всички ви да говорите кратко. Моля ви, придържайте се към 2 минути, 2 минути и половина. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Благодаря най-напред на колежката Пиети Кяйнен за нейната работа. Да, вярно е, че кръговата економика е важна тема. Днес всички говорим за преход в енергетиката. Това е преход и за економиката. По този начин ние ще се превърнем в пример за кръговата економика. Ето защо трябва да ускорим ритъма да упражним натиск върху Европейската комисия, за да може да постигнем залегналите в седмата програма за действие цели. Както и да постигнем целите от стратегията Европа 2020 по отношение на заетостта. Когато говорим за обема на отпадъците, смятам, че най-напред трябва да се хармонизират методите, за да може да се изработват достоверни статистики, които да отразяват реалността. Да, говорихме за общинските сметища, но да не забравяме неопасните индустриални и общински сметища, в които много често има отпадъци, които могат да се използват повторно. Когато а, говорим за кръговата економика, чувам колегите, които казват, че трябва да престанем с изгарянето. Съгласна съм. Но, когато разполагате с продукт, който се е превърнал в отпадък и който ще бъде рециклиран и повторно използван един или два пъти, в крайна сметка след третото му използване този продукт вече не подлежи на рециклиране. Тогава какво да го правим? този случай може да се стигне до изгаране на отпадъка. И тук идва трудността. Необходимо е, че службите по изгаряне, тези служби не трябва да бъдат толкова големи, че да приканват всички да изгарят отпадъците си, за да има заетост. Трябва да се даде възможност или да се вдъхне нов живот на сегашните сметища. Аз ще внеса някои изменения в този дух. Подкрепям изцяло доклада на госпожа Пиети Кайне. Wenden und auch nochmal meinen Dank aussprechen, weil ich glaube, wir haben hier eine Koalition der Willigen im Parlament. благодаря господин председател. Мисля, че всички сме единодушни по отношение на целта. нуждаем се от малко повече амбициозност от страна на Европейската комисия по отношение на пакета за отпадъците. Ако създадем тази кръгова економика, ще доведем до създаването на 2 милиона работни места. Не можем да пренебрегнем този факт. Нуждаем се от тези работни места. Не можем да си позволим да останем с кръстени ръце. Бих искал да кажа още две-три неща във връзка с измененията, които внесох. непълното използване на хранителните отпадъци. Аз запитах парламентарната комисия по селско стопанство какви са целите в това отношение. Според мен трябва да разполагаме с показатели, единни показатели, които да ни дадат възможност да преценим какви са последствията от това разхищение на хранителните отпадъци. От друга страна, е необходимо да помислим дали не бихме могли да насърчим съвместното използване е, на продуктите. Всичко може да бъде подобрено благодарение на кръговата економика. Ако успеем да намалим обема на отпадъците и за това имам добър пример от моя избирателен регион. Аз съм съгласен, разбира се, за изхвърлянето на отпадъците, но да не забравяме, че винаги ще има отпадъци дори и след рециклирането винаги остават някакви отпадъци. И трябва да помислим какво ще правим с тях. Трябва да намерим някакво решение. Благодаря. Господин Госпожа Делай. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за отличната работа. С нетърпение очаквахме предложението на Европейската комисия в това отношение. С нетърпение очаквахме и доклада, тъй като той ни дава възможност да изразем нашето становище, което е важно за бъдещето на нашия континент. Нека наблегна на няколко неща. Всъщност, първото, което исках да кажа, беше упоменато от госпожа Гростет а именно хармонизирането на статистическите методи. Да, действително, нуждаем се от единни статистически методи, за да можем да бъдем ефективни по отношение на кръговата економика. На следващо място. Териториалния аспект. Понятието кръгова економика трябва да отчита нуждите на съответните територии и площи. Да, трябва да се даде някакъв отговор, но той трябва да отчита спецификата и нуждата на съответния регион. Сега да се съсредоточа на използването на хранителните отпадъци. Всички носим своята отговорност в това отношение. В Франция единодушно гласувахме текст за борба с разхищението на хранителни отпадъци. Остана обаче да се доуточни какво точно означава разхищение на хранителни отпадъци. В това отношение не очаква много работа. Затова ви приканвам да подкрепите изменение 343. И накрая, господин председател, тъй като казахте, че трябва да бъдем кратки, бих искала да посоча, че е важно да се запази целта за ефективното използване на ресурсите. Затова не приемам изменение 66 и 161, които имат за цел да премахнат тази цел. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за изключително ясния доклад. Трябва да признаем, че много от измененията доказват живия интерес, който всички храним към темата. Ясно е, че трябва да се ориентираме към нов модел в Европа. И този нов модел е кръговата економика. Трябва да има промяна на парадигмата Затова и казаното от колегата Грот получава моето одобрение. По този начин ще се стигне и до индустриално развитие в Европа. В доклада се казва, че 40% от суровините на предприятията трябва да бъдат използвани ефективно. Затова трябва да насочим вниманието си към тях. Всичко това трябва да бъде вписано в контекста на кръговата економика. Преди всичко обаче е необходимо да се насочим към някои сектори в Европа, които изпитват финансови или економически трудности. Сега по отношение на изменението, което внесохме с колегите, по наше мнение трябва да насочим вниманието си към три аспекта. Потреблението, устойчивото развитие, нещо на което вече се спряха колегите – Аз лично бих поставила акцента върху производството на определените продукти, а след това бих се насочила и към рециклирането. Ако желаем да се използват ефективно суровините, трябва да действаме превентивно. Важно е да се постави акцента също така върху екосъвместимостта. Тази екосъвместимост трябва да бъде взета предвид още при самото производство на продуктите. Ако не се лъжа, днес единствено енергийните продукти са тези, които отразяват и вземат предвид екосъвместимостта. Съвсем накратко по рециклирането бих искала да кажа следното. Нуждаем се от правно обвързващи цели, които по никакъв начин не могат да бъдат по-слаби от тези, които вече са в сила. Няма да навлизам в подробности относно изгарането на отпадъци. Виждам, че темата води до оживена дискусия. Някой дори упомена шенгенска зона за изгарането на отпадъци – Важно е да има забрана за изгарянето. Това е накратко. Не трябва да продължаваме да даваме дерогации, защото държавите членки много често се възползват от тях. Благодаря. Eh, благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на госпожа Питикайнен за много интересния доклад. Аз лично внесох няколко изменения и съм се занимавала с темата в продължение на близо 12 години в парламента на Нидерландия. Действително, проблемът с отпадъците е съществен за много държави и все повече от тях се обръщат към рециклирането. По отношение на законодателството, мисля, че вече то е на лице. Сега трябва вече да се съсредоточим върху неговото прилагане редица забрани, които трябва да бъдат спазвани. Те се спазват в моята страна, но не и в някои от останалите страни членки. Защото също така, че трябва да, да се наложи и принцип за разграничаване на различните видове отпадъци и това разделение трябва да се осъществява в специфични заводи за отпадъци подобни съоръжения има в Холандия и в а, Германия. Днес обсъждаме непрестанно въпроса за фонда за дългосрочни инвестиции. Мисля, че средства този фонд могат да се използват за изграждане на подобни съоръжения. Съгласно с казаното с госпожа Кростет, но трябва да ви, да ви относно изгарянето на отпадъци, но а, в Холандия положението е доста специфично, тъй като ние разполагаме с необходимите инсинератори за отпадъци, но за да функционират те ни е необходим дървесен материал, който води до обезлесяване и това е проблем, който съществува спокойно и в други региони в Европа. Благодаря ви. Сега думата има господин Шлек. Uh, you, Благодаря ви, господин председател. Ще продължа на хрватски je ovdje bilo nekoliko puta spomenuto i problem spaljivanja. Od... Благодаря ви. На няколко пъти вече споменахте изгарянето на отпадъци, а в кръговата економика основен принцип е, че изгарянето на отпадъци трябва да бъде последната възможна стъпка в иерархията на обработване на отпадъците. И ни казвам с други думи, трябва да вложим колкото може повече средства и енергия в избягване създаването на отпадъци. Съгласно с госпожа Буднафей, че трябва да се съсредоточим върху дизайна на продукти, които са специфично насочени към нуждите и принципите на кръговата економика. Парламентът изпрати писмен въпрос към комисията свързан с цикъл на живот на електроуредите. И изпатихме този въпрос, тъй като има съмнение, че производителите на електроуреди съзнателно и умишлено намаляват цикъла на живота, да могат да пускат на пазара нови продукти. А подобна практика противоречи на принципа за предотвратяване на отпадъците. Екодизайна и екоинновациите трябва да се стремят към създаване на нови уреди, нови опаковки, които да ни дадат възможност да намалим разходите, свързани с закупуването на нови уреди. Те също така трябва да дадат възможност за повторна употреба на опаковките, преди да се стигне до тяхното рециклиране или депониране. Благодаря ви. Much, Много ви благодаря. Госпожа Нано, благодаря ви, господин председател. Благодаря на госпожа Петикайнен за изкопен на нейния проект доклад. Напълно подкрепям идеята за кръгова економика, но трябва да я впишем в една логика за развитие на възможно най-близко до гражданите равнище. Така че, може би трябва да се получим върху стратегия за намаляване дължината на циклите. европейската грандоманщина, която често тук се насърчава, противоречи на този водещ принцип. Не ли би било по-добре, вместо да се съсредоточаваме върху нереалистични цели, като 0% отпадъци да, да насърчим по-кратките економически цикли на местно равнище. Смятам, че би трябвало да, се, да съсредоточим вниманието си върху водещите тенденции на местно равнище, а не да се съсредоточаваме върху наднационални стратегии, които трудно биха могли да бъдат приложени на практика. Трябва да поставим под въпрос за цялата една система, която доведе до свръхконсумация и прекомерно натрупване на отпадъци които са в, в, сърцевината на проблема. Thank you very much. Now Mr. Grzib. <clears throat> Dziękuję panie przewodniczący. Господин Грошип. Благодаря ви, господин председател. Господин Петиканен обръща внимание на няколко политически аспекта в доклада си и бих искала да бих искал да и благодаря и да поздравя за доклада като цяло и за тези политически аспекти. За мен те са много важни и бих искал да се спра на тях. На първо място цикъл на живот на продуктите. Действително, цикълът на живот на някои потребителски стоки в някои случаи умишлено се съкръщава или много внимателно се изчислява. И може да се обсъди въпроса за планираният край на живот, край на цикъл на живот на продуктите, който принуждава потребителите да закупуват нови стоки, по този начин води до ненужно потребление. Т.е. потребителите са принудени да купуват продукти, по отношение, че биха могли да продължат да използват предишния продукт, ако той е бил по-добре изготвен. Втори въпрос е свързан с органичните отпадъци. През 90, 1990 година, съгласно статистиките на Европейската комисия, произвеждани 89 милиона тона органични отпадъци. По-голяма част от тях са хранителни отпадъци, т.е. преработени хранителни продукти, които са изхвърлени пред... А, в много случаи тези хранителни продукти е можело да бъдат употребени. В някои случаи те са изхвърлени дори преди изтичане на срока им на годност. Така че тук си говорим, говорим чисто и просто за разхищение на храна. храна, която чисто и просто е изхвърлена преди да е достигнала датата на изтичане на, годно, на годност. И подобен вид хранителни отпадъци, които може да смятаме за хранително разхищение, представляват близо една трета от отпадъците на домакинствата. И това е много сериозен предвид, предвид увеличават населението на планетата и предвид големия брой на бедните хора, които нямат продоволствена сигурност, включително и в Европа. Освен това, този голям, това голямо количество гранични отпадъци биха могли да се използват за производство на енергетика, като по този начин можеше значително да се подобри цялостният капацитет на Европейския съюз. Така че смятам, че трябва да се сложи край на хранителното разхищение. Благодаря ви. А, сега там думата на комисията на госпожа Попел. Thank you very much. Много ви благодаря. Благодаря за много качествената работа. Много високо ценим направените уточнения в доклада като например предишното поменаване на новите умения, които са необходими, споменаването на МСП, призивите за последователна политика по отношение на производството на стоки. Това е тема, която много ни вълнува, особено по отношение на екодизайна. Потребата на биомаса действително трябва да се обмисли много внимателно, и то не само в контекста на възможност за производство на енергия въз основа на биомаса, но и включително и е, възможности за друга повторна употреба като цяло. мерките за изпълнение и контрол са много важна част от тази стратегия, а определенето на обвързващи цели за намаляване на отпадъците, може би си спомня, че отдавна вече работим по показатели и а, ние предложихме употребата на суровини да се определи като бъдеш показател на европейско равнище, за да се е, следи процеса за е, предотвратяване създаването на отпадъци. Но в момента процесът на работа все още не е достигнал етап, в който може да право правно обвързващи цели за държавите членки, макар и като цяло да имаме обща цел 30% от 2300 година. Ето защо правно обвързващи цели биха могли да бъдат много добър инструмент, но могат да доведат и до отрицателни въздействия върху политиката за защита на околната среда, така че трябва да обмислим този въпрос. по отношение на целите за отпадъците. Предвиждаме преразглеждане на целите в края на 2015 година, както и останалите елементи от пакета за кръговата економика. Разбира се, продължаваме да се стремим за постигане на целите от седмата програма за дейност в областта на околната среда, като, едно, като с едновременно с това взимам предвид различните доводи и съображения на държавите членки. И накрая припомням ви, че Европейската комисия ще започне процес на публични консултации четвъртък тази седмица и този процес ще продължи до 30 август, като тази публична консултация ще е възможност за допълнителен принос по аспектите не свързани с отпадъците на кръговата економика, като ще се организира и конференция на здравословните страни на 25 юни. Благодаря ви. А, сега отново давам думата на докладчика, но ви припомням, че след няколко минути ще трябва да продължим със съвместно заседание на нашата комисия и комисията по селско стопанство. Служа Кайнен. Благодаря ви, благодаря на всички колеги за много конструктивните коментари. Мисля, че голяма част от тях могат лесно да бъдат включени в доклада и действително да подобрят цялостното качество на становището. В това място бих искал да поздравя Франция за забраната за разхищение на храна, един закон, който беше прият съвсем наскоро и който показва колко много може да се постигне чрез законодателни мерки в отрасла на хранителната на хранително-вкусовата индустрия, който действително обхваща близо една трета от домакинските отпадъци. И накрая бих искала да се върна на дебата за депониране и изгаряне. Първо, очевидно, ще трябва да обсъдим темата, защото има една част от палеците, които не могат да се събират съвместимо, които не могат да се използват повторно и които няма как да бъдат отработени, освен чрез изгаряне или чрез депониране. Според проучванията обаче като този вид отпадъци представляват малко от 5% от общите отпадъци, които днес изгаряме или депонираме. Така че въпросът е как ще се управляват тези а, отпадъци. Как може да постигнем целта си, а именно гумите, например, да не се изгарят, а да се използват с производство на енергетика, например. И според мен на това е тема, която е трябва много внимателно да разгледаме тук в Европейския парламент, заедно с Европейската комисия и с, с бизнес средите и действително да насърчим нови бизнес модели и нови поведения на потребителите, свързани с селективното разпределение на отпадъците. Някои от колегите от Източна Европа казват, че е, това ще е, представлява голямо бреме за тях, тъй като те не разполагат с е, достатъчно добра система на инсинератори за отпадъци. Да, вярно е, за това обмислям възможността да използваме структурите съществуващи на паневропейско равнище за изгарянето на тези толкова ясно определени видове отпадъци, които трябва да бъдат изгорени в крайна сметка. Но, пак казвам, най-трудната промяна ще бъде за Германия, за Холандия и за нас в Финландия, тъй като ние имаме преколемо голям капацитет за изгаряне на отпадъци в момента. А за в бъдеще, когато започнем повторно да използваме суровините, както се предвижда, ще се наложи да сведем до 5% от настоящия капацитет, капацитет на инсинераторите ни. Въпросът е какво ще направим с а, наличните мощности ние в а, Финландия, Холандия и Германия, как тези мощности биха могли да се обвършат с производството на енергетика от биомаса, например. Това ще бъде огромно предизвикателство за нас и ще имаме нужда сътрудничество с местните власти, регионалните власти. Може би ще ни трябват и известни субсидии, за да се справим с този проблем. Благодаря ви. Оставам само да ви припомня графика за работа по това досие ще гласуваме в Комисията по околна среда на 17 юни, а гласуването в пленарната зала е предвидено за юли или септември. Няма нищо по точка разни. Припомням ви, че следващото заседание на нашата комисия ще се проведе на 8 юни в Страсбург, след това на 17-18 юни тук в Брюксел. А сега няколко минути почивка за да дадем възможност на колегите от комисията по селското паство да се присъединят към нас.